I want to welcome you all to the next... Uh, и така, добре дошли отново. Преминаваме към следващата част от дневния ред. Това е проекто доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент и съвета относно реда и условията за евентуалното създаване на Европейски фонд за демокрация. Това е дълго заглавие, но зад него се крие нещо много важно за Европейския парламент. Доста сме говорили по тази тема. Говорихме по тази тема с господин Саковски, полския външен министр. Имаше съмнения от страна на съвета. Имахме голям интерес, обаче да имаме един ефективен инструмент, който да поощри демократичните развития които виждаме, че са много необходими в днешно време. Както разбрахме и от бъдещите посланници в Судан и в Демократична република Конго, това са много важни проблеми. Нарича се Демократична република Конго, но може да имаме съмнение доколко е демократична, така че има много голяма важност, която тези структури могат да изпълняват. Имаме сред нас господин Лансдорф и докладчиците в Сянка, които ще докладват по Европейския фонд за демокрация. Господин Штановски също ще говори пред нас. Искам да ви помоля да сме кратки и да сме прецизни. Нямаме много време но се надявам, че дискусията ще е интересна. Нека започнем с госпожа Магасата Василевска. Тя е ръководител на делегацията на, на Европейския съюз. Благодаря. За мен е много много голямо удоволствие да говоря пред вас по тази тема. В светлината на източните ни съседи, мога да кажа, че през май излязохме с едно съобщение за реакция на промените в нашите съседни страни. Създаването на Европейския фонд за демокрация има за цел да опосредства демокрацията в нашите съседни страни. Съвета по външни работи изрази своята подкрепа за фонда още в своите заключения от юни, 20 юни тази година, а през последните, на последните заключения от декември съвета за външни работи потвърди своята подкрепа за Европейски фонд за демокрация. Държавите членки в момента работят на, демокрация, на декларация, която ще включва основните елементи за създаването на този фонд. Основните елементи на предложението са вече обсъдени с съответните служби на комисията и на кабинета, заедно с, освен това и с комисиите на парламента, АФТВ и комисията по човешки права. Направихме и консултация с, граждан, с представители на гражданското общество и с политически фундации. Нашата основна цел е да развием един инструмент, за, който да добави ясна добавена стойност, който да допълни съществуващите инструменти и политики, особено що се отнася тези, които са насочени до а, нашите съседи, до е, Комисарията по правата на човека. Основните принципи са следните. Фондът ще се фокусира върху нашите съседи, но няма да изключва възможността в бъдеще да отговаря и да реагира на преходни, на преходни процеси в други географски региони ще има ясен мандат. Това ще е финансиращ механизъм за създаващи се политически и социални движения, младежки движения и други политически и социални актьори, които също ще бъдат подкрепени от този а, фонд, които имат за цел мил, мирни, провеждане на мирни демократични промени в а, съответните страни. Това е основният елемент, където фондът може да допринесе е, в сравнение с други е, инструменти. Фондът ще оперира като частна е, организация с нестопанска цел, с идеална цел. Той ще е независим и ще взема независимо своите решения. Освен това, това той ще допълва инициативите на държавите членки и на Европейския съюз. Фонда ще се опита да е гъвкав и да взема бързо решения по основните стълбове, основните елементи на фонда ще са справяне с основните кризисни ситуации, които възникват в света. Е, за това смятаме, че фонда ще има истинска добавена стойност. Европейските институции, особено Европейския парламент, ще имат представители в управителния съвет на фонда. Фондът ще си сътрудничи с други партньори, релевантни партньори, като политически фундации и организации на гражданското общество, за да се осигури едно съгласуване действие и за да има представителство в съответните страни. Ще се избягва дупликиране на дейности. Ще има ясни правила за функционирането на фонда и ще се опитаме да има ясен баланс между финансовото управление, отчетността, прозрачността, гъвкавостта и бързо отдаване на помощи. Ясно е, че е, Европейския финансов регламент ще бъде респектиран и ще въжи за този фонд. Очакваме фондът да ползва вноски от държавите членки и от европейските фондове. Мисля, че това са основните елементи за фонда. Те са ясни. Предстои да се е, държавите членки да се споразумеят за мандата и за други технически подробности. Тези технически подробности ще се обсъщат в, на по-късна е, в по-късна фаза ще има специална работна група и смятаме, че Европейския парламент трябва да има свои представители в тази работна група. С интерес очакваме вашите реакции, вашите идеи и с удоволствие мога да кажа, че господин Поповски ще е, бъде след известно време след нас и ще може да му правим въпроси. Председателят благодаря. Благодаря за тази бърза и ясна презентация. А сега искам да помоля полският външен министр Штановски за неговото въведение. Благодаря, благодаря за поканата и благодаря за тази възможност да проведем нашия дебат по повод на Европейския фонд за демокрация. Когато мисля за Европа, когато мислим в Польша за Европа, мислим за, за Европа като за източник на демокрация. Това е мястото, където демокрацията е създадена. Може би няма по-добро, по-добро място за подобен дебат за демокрацията, освен Европейския парламент. Демокрацията е начин за постигане на консенс, на консенс на базата на общ дебат в Европа. Но ясно е, че ние в времената, в които движ, живеем, в момента имаме полско председателство в света. В това време виждаме, че имаме нужда от иновативни решения, иновативни средства. Е, в економическата сфера, но също така и по отношение на нашите външни взаимоотношения с нашите съседи. Близки и далечни съседи. Идеята на Европейския фонд, фонд за демокрация беше вече представена и беше обсъдена и се обсъжда в течение поне на последната половин година. Има много е, коментари, има много предложения и коментари, които идват от държавите членки, но също така от всички европейски институции. Ние всички мислим е, как да поощрим по най-добър начин добавената стойност, която е, фонда може да предложи. Сърцевината на фонда ще се съсредоточи върху отношенията ни с онези наши съседи, които се борят за демокрация, с онези от тях, които се опитват да получат повече възможности за вземане на решение за собственото си бъдеще. Когато мислим за Европейския фонд за демокрация, ние се концентрираме главно върху Северна Африка и арабската пролет. За мен е голяма чест да бъда тук в а, присъствието на Влад Виличка. Той е мой приятел. Аз съм си сътрудничих с него в Беларус в продължение на последните 20 години. Ние е, имаме отношения между демократите в Польша и в Бела, Беларус. Имаме нужда от тези връзки на запад, в западните ни съседи и на изток. Естествено, виждаме, че има места по света, като Бирма, където шансовете за демокрация са реални. По време на нашето председателство е, мога да кажа, че ние сме е, проевропейско настроени, колкото е възможно. Ние искаме да въвлечем е, в този фонд както държавите членки, така и институциите. И, и е ясно, че Европейския парламент ще има специална роля, както и а, ролята на външната служба, Европейската служба за външна дейност ще е от огромно значение за успеха на фонда. Този фонд трябва да е гъвкав инструмент, ефективен инструмент и трябва да помогне за поощряване на дебата и на плурализма в страните, в обществата, където няма свобода, все още няма свобода в тези области, няма плурализъм. Беше много важно да видим ролята на Европейския съюз на последния форум на високо уравнище в Босан. А тук става въпрос за страните от БРИК, за нови донори, като Китай, като Индия, като Бразилия. И в този контекст ние започнахме да мислим каква ще е нашата роля при поемане на отговорност в изграждане на сътрудничество с нашите партньори, в, с партньорите ни, с нашите близки и далечни съседи. Човешките права са нещо от една страна, което въжи за всички нас, но от друга страна – ние искаме да подкрепим онези политически движения, онези политически актьори, които подкрепят идеята за, за плурализма и демокрацията и които са готови да си сътрудничат с нас в името на, демо, на демократически възможности, на демократически избори за техните общества. Това е което това е идеята на Европейския фонд за демократия. Това смятаме, че трябва да е съвместна инициатива на държавите членки на европейските институции. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, господин министр. Радвам се, че вие подчертавате ролята на Европейския парламент и е хубаво, че очертахте една ясна структура за фонда и за това сътрудничество между парламента и, и фонда. А сега искам да помоля господин Олан Велички, който вече бе споменат и който е председател на Международния консорциум Евробелорус. моля го да, да дойде и да вземе думата. Благодаря. А преди да говоря за Европейския фонд за демокрация, искам да ви благодаря за тази покана. И искам да започна с описание на контекста на Беларус. Беларус като държава. Какво се случва там в социалната и политическа сфера? Защото страната се използва много често като тест за това какво може да се направи за подкрепа и укрепване на едно гражданско общество. Когато мислим за Европейския фонд за демокрацията, ние мислим за това, че през, от декември 2010 година се случиха много събития в Беларус. Ние в момента живеем в ситуация, която може да се опише като една студена гражданска война. Е, обществото е много разцепено, много разделено. На второ място, ние имаме ограничения на човешките свободи, на човешките права, които е, е, И мога да дам пример. Имаме нови закони за събиране на обществени места и използване на обществени и публични средства. Има много ограничения в тази област. и гражданите трябва да се съобразяват с тези ограничения. Демократичните механизми са заплашени. Човек може да бъде подведен под наказателна отговорност, ако не спазва тези ограничения. На трето място, което трябва да имаме предвид, всички независими актьори в Беларус, включително и политически актьори и индивиду... индивидуални лица, физически лица, като писатели, философи и блогери, могат да бъдат взети като пример за <clears throat> представители на гражданското общество в Беларус. Всеки, който е независим, може да бъде представител, може да бъде описан като част от гражданското общество. Трябва да разберем много ясно, че гражданското общество в, Беларус има слаба връзка с индивидите, с отделните граждани. Друг дефицит е липсата на координация и комуникация между двете основни части <clears throat> на независимите сили, политическите актьори на предвид и представителите на гражданското общество. Има недоразумение, а, има недоверие. Ние се опитваме да изградим това доверие, но все още не успяваме. И все и на следващо място ресурсите. Всички международни ресурси, фондове, средства, които <clears throat> се дават за Беларус, трябва да бъдат използвани, защото нямаме вътрешни такива, вътрешни ресурси. Е, европейските средства бяха увеличени през последните години, но въпреки това само малка част от тях могат да се използват за демократизация защото програмата NSALA изисква регистрация, изисква много бюрократични условия да бъдат изпълнени. А това, което е хубаво, беше инициативата за източното партньорство. То оживи гражданското общество и, въ... и възроди надеждата за промени. А също така се създадоха и възможности за връзки с европейските институции, поне на ниво гражданско общество. И така, това е перспективата, <clears throat> от която ние гледаме на Европейския фонд за демокрация. Най-напред, харесва ни идеята за концентриране на, на този фонд върху демократизацията. Много от местните актьори се занимават с същите неща, но това е един подход отдолу нагоре. Гражданското общество се съсредоточава главно върху политически въпроси и не достигат средства за, де, за укрепване на демократичните стойности. А това е много необходимо. На второ място, е, Европейския фонд за демокрация може да подкрепи иновациите, но а не само стандартните решения. Е, страни като моята имат нужда от иновативни решения. А фондът може именно да допринесе в тази насока. На трето място. <clears throat> Бързи и независими актьори, които са независими от бюрократични решения, а това е което ние очакваме от фонда. Това ще бъде добавената стойност за нас. И в допълнение, а не като противоречие за по отношение на други европейски механизми. И още нещо, което ни харесва. Идеята зад този фонд, поне така се описва в момента, е, фондът ще се съсредоточава повече върху вътрешни актьори. Защото само като се укрепват местните сили, мога, само чрез по този начин може да се опосредстват истински промени, т.е. хората, които наистина се борят за демократични промени. Но какви са предизвикателствата, които може да идентифицираме, е, пред които е изправен този фонд? средства за демокра... повече средства за демократизация означава повече демократизация, но връзката не е директна. Въпросът е как да се постигне напредъка. И това, може би, е най-голямото предизвикателство, пред което ще е изправен фонда. На второ място, когато говорим за подкрепа на демократичните сили, трябва да знаем кои са тези сили. Как да идентифицираме тези сили? Какви каква, какъв вид подкрепа имат, от каква, от каква подкрепа имат нужда тези сили и как да укрепим тези сили на място. И още нещо, още едно голямо предизвикателство. Мисля, че беше ясно казано през последната година, беше ясно видя, видяно на базата на казуса Билятски. Какво как може да се реши дилемата между сигурността и прозрачността? Защото ние сме много заинтересовани от а, сигурността на актьорите. А, това се надяваме да бъде обезпечено чрез фонда, но от друга страна имаме и, и случаи, където не сме сигурни, че тази сигурност е на, лица, на лице, защото когато се спазват демократичните правила на прозрачността, които са нормални в Европа, когато искаме тези правила да се спазват и в Беларус, то те тогава биха могли да заплашат безопасността и сигурността на определени индивиди. Така че трябват ни и решения за преодоляване на това предизвикателство. Когато говорим за определени предложения, които ще ни помогнат от наша перспектива, мога да спомена следното. Най-напред. Въвеждане на структурен диалог. Принципите на структурния диалог са много важни. Създаване на система за координация а, с локалните актьори на всички нива. Оценка и прилагане на тези структури, на тези схеми е също много важно. Мисля, че фонда ще може да действа по-ефективно, ако се съсредоточи, ако средствата се съсредоточат на местно равнище и се подкрепят именно местни актьори, а не се разглеждат тези актьори просто като бенефициери на средства. На следващо място трябва да имаме критерии за избор на актьори, на актьорите и за оценка до каква степен е нужна тази подкрепа. Не бива да се дезинтегрират и демотивират демократичните сили. Не бива те да се разъединяват и да се провокира противоречие между тях. Имаше такива случаи между, в рамките на източното партньорство. Не защото инициативата беше структурирана така, просто динамиката се разви по този начин в Беларус е, при нас имаме една неконсолидирана ситуация по отношение на политическите сили и гражданското общество, а в Армения имаше истинска конкуренция между отделните лагери в гражданското общество. Конкуренция за помощта. И на трето място. Искам да спомена идеята, която беше представена в политиката в Рига през септември е, много ми хареса политиката на е, е, структурата на трите стълба. Пред преходен, преходен и след преходен период на страните. Мисля, че всеки период е, има своята специфика и би било полезно да създадем програми, които са ориентирани към резултатите, към самата специфика на групите и страните. И на последно място искам да спомена и идеята за ключовите представители на подкрепяните страни. Може да бъде <clears throat> това може да се случи под формата на консултации, на участие в консултации. Всичко зависи от архитектурата на самия орган. Може да имаме работни групи, Въпросът е обаче да тези групи да се включат като институционален елемент в цялата структура на фонда. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря за тези трудни въпроси и светлината, която хвърлихте върху тях. Благодаря ви от името на парламента. А сега искам да помоля Жаклин Хей от Института Отворено общество да направи своите коментари. Благодаря. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите от Европейския парламент за възможността да говоря пред вашата комисия. Аз често съм споменавала нещата, за които говорим тук, така че ще бъда сега максимално кратка. Говоря от името на фундация, която има опит вече 30 години за насърчаване и развитието на гражданското общество от над 70 държави. Ние се специализираме в оказването на подкрепа на местни участници в демократичния процес. Ние разгледахме възможността максимално да се използва Европейския фонд за а, демокрация. Има много институции, много участници в областта на правата на човека, така че трябва да видим по какъв начин този нов фонд ще допринесе по-голяма полза. Ние подкрепяме този фонд. Освен това, подкрепата на СВД позволява по-добре да се използва този инструмент за насърчаването на развитието на демокрацията на място. Искам да се спра на пет принципа, които могат да се следват от фонда. Първо, нуждата да се отговори на местните нужди и програми. Този подход отдолу нагоре, който не често се наблюдава в Европейския съюз при предоставянето на подкрепа, е особено важен. Имам предвид за региона на Близкия изток и Северна Африка. Има някои основателни въпроси, които се поставят за ролята на външните фактори, не само, що се отнася до правителствените сили, но също такива въпроси се поставят от граждани, от активисти, които си спомнят каква подкрепа оказва Европейския съюз за предходните режими. В този контекст европейският помощ не трябва да засяга легитимната дейност на тези организации на място. На практика Фонда трябва да намери баланса между това да бъде стратегически инструмент и да се вслушва в идеи по места, да има открита покана за предоставяне на предложения. Така фонда ще бъде по-ефективен, вместо да се лансират само идеи от бюрократи тук в Брюксел при вземането на решения за финансиране от страна на Европейския съюз, както наблюдаваме пред съществуващите инструменти. Освен това, трябва действително да се допринесе за насърчаване на промените. Някои от гласовете за промяна идваха както отвъд, така и вътре в вече от твърдените политически партии. Става дума не само за блогъри, но също за солидарност, например, като синдикално движение. Може би някои архитектите на тази нова агенция трябва да се замислят за тези примери. Така че социалните движения, синдикатите трябва да се приобщят, защото те не се ползват пряко от някои от сегашните инструменти. Например, могат да се предлагат стипендии на дисиденти, които да учат в Европейския съюз, да участват в демократичните процеси в Европейския съюз, да се подкрепят медиите диаспората, мозъчните тръстове, които често са свързани с заряждащите се политически партии. Фондът трябва да бъде безпристрастен, да предлага помощ е, за развитието на демократични системи и култури, а не да подкрепя победителите. Трябва да се избягва идеологическа привързаност, реална или въображаема. Трябва да не се допуска дискриминация при оказването на помощ. Европейския съюз, например, през последните месеци предлага помощ за една политическа партия в Египет и ако тя бъде отхвърлена при гласуването от сега населението, това би било катастрофално. Трябва също да има ротация на членовете на управителния съвет. Това е структура, която ние използваме в рамките на Института Отворено общество, за да може да се гарантира прозрачността на вземането на решения за подкрепа на определени проекти. На четвърто място важно е да се обърне внимание а, на контекста на преход. Секретариат в рамките на фонда, който да работи под шапката на изпълнителен комитет, който познава регионите, който може да оказва нужната подкрепа на верните участници. Ние говорихме за три стълба на различните етапи на преходи. Трябва да видим да има положение с партиите, което наблюдаваме в отношенията между Русия, например, и Грузия, например, положението в Беларус и други страни. Какви точни действия са необходими да се предприемат в тези случаи? Чухме от предходните оратори да говорят за гъвкавост, за поемане на риск, за новаторство. Това са думи, които не често се използват от активисти на гражданското общество, когато говорят за съществуващите инструменти на Европейския съюз. Ако сте разговаряли с тях, знаете какво имам предвид. Бихме искали този нов фонд да, да бъде инструмент, който да идва пръв на помощ, а не да се използва като крайно средство. Необходими са допълнителни инициативи, партньорства, които да бъдат реализирани по други инструменти на Европейския съюз. Този нов фонд може да допълни работата, която се извършва в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Освен това, за да буди доверие, този фонд трябва да бъде на разстояние от политическите сили. Не трябва да се контролира от да се управлява от Европейския съюз. Държавите партньори трябва да подпомагат борещите се за демокрация чрез този нов фонд. Смятам да спре до тук, господин председател, и очаквам дискусията. Председателят, благодаря ви за изказването, така че ние ще очакваме един институт чудо, ако бъдат изпълнени всички критерии, но разбира се, ние трябва да тръгваме с високи очаквания, пък ще видим какво ще покаже реалността. Сега искам да дам думата на господин Ламсдорф, който е докладчик на Комисията по външни работи. След това ще дадем думата на докладчиците в Сянка. Имаме сред нас е, и бивш председател на Европейския парламент, така че се надяваме да имаме продуктивна дискусия. Полското и датски председателства ще отчетат всички наши препоръки и ще имаме възможност да окажем подкрепа на този Европейски фонд за демокрация като един важен инструмент. Господин Ламсторф. Благодаря, господин председател. <clears throat> Нека да благодаря на нашите гости за тяхното присъствие. Това са хора, които ще работят на място. Ние искаме да кажем, ние подкрепяме идеята за фонда и се опитваме да разберем, да идентифицираме нашите цели за бъдеще. Господин Величка, господин всички наши гости. Благодаря ви за присъствието. Благодаря ви за вашия конструктивен подход. И също така искам да благодаря на колегите от комисиите, за, Комисията за развитие и Комисията по въпросите за жените, за техния примно, за техните предложения, които ще продължим да обсъждаме в нашата бъдеща работа. Аз ще се концентрирам върху три основни точки. Най-напред ще говоря за това, защо изобщо говорим по въпросите за фонда. На второ място някои препоръки от моя страна и на трето място ще говоря накратко за ролята на, на Европейския парламент в бъдеще, <clears throat> в бъдещата функция на фонда. Нека започна с, с това, защо говорим за този фонд. Ние говорихме за това, че Европейския е, парламент е, много, не, не беше много подготвен за подкрепа на демократични движения, като например арабската пролет. Имаше определено разочарование по отношение на способността на нашите институции за това, че не можахме адекватно и веднага да отговорим е, на промените в тези страни. Затова ние решихме да създадем нещо ново, нещо неконвенционално, но също така нещо, една структура, която може да укрепи, нашата, наша, да укрепи доверието в нашите институции. Нещо, една структура, която не е толкова бюрократично обвързана институционално. Ние говорим за този фонд, защото искаме една структура, която да е гъвкава, да реагира бързо, да не е бюрократична и да е прозрачна в своите процедури. Искам ясно да кажа, че тук не става дума за, за дупликиране на други инструменти или замяна на други инструменти. Става дума за допълване на съществуващата работа е, чрез нашия инсти, е, е инструмент. Парламента и дру, другите и Европейския инструмент за демокрация и човешки права е, имаше е, голям успех. Но въпреки това, е, мислим за реформа на някои инструменти, въпреки е, че ще кажа Европейския инструмент за демокрация и човешки права ще остане централен. И така, Мисля, че по отношение на демократизацията може фонда да даде добавена стойност и господин е, Улат е, Бяличка каза това много ясно. Някои препоръки. Принципите за съставянето на фонда са допълняемост и синергии с съществуващите програми. Този фонд би трябвало да е насочен към специфичния контекст на регионите, да тръгва отдолу нагоре, да се съсредоточава върху актьорите и да реагира бързо. Е, това трябва да е инструмент без регионални бюра и офиси, но да използва експертизата, да, експерти... да, да използва е, е, знанията на външната служба и на е, информациите, които идват от регионите. Ние, фонда ще има седалище в е, Брюксел, е, помощите ще са директни, ще следват грантови схеми. Фондът ще бъде насочен към една <clears throat> голяма целева група, включвайки е, основни актьори, като създаващи се политически партии, актьори, движения, народни движения, дисиденти, блогъри и така нататък. Така че обхвата на целевата група ще е много широк. Той трябва да оперира по грантови схеми. Ние не искаме да виждаме съфинансиране или партньорски финансирания, както е, се поставят условия за допустимост под е, Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Ще е възможно да създадем този фонд като хибридна структура. Това означава една структура, която, в която да има баланс между авто, автономност и отчетност. Това е изключително важно. И естествено, върху това ще се съсредоточим още от самото начало. Това е важно за изпълнението на нашите цели и ще е важно за фокуса, който си поставяме в нашата бъдеща дейност. И нека да завърша с а, ролята за, на Европейския парламент. Мисля, че баланса, който току-що описах, може да бъде постигнат само чрез и главно чрез участието на парламента. А, много ясно е, е, че трябва бюджета да подлежи на спазването на европейските правила. Трябва да имаме един добър преглед на функциите на фонда и това го казвам не поради институционални причини, а поради факта, че това е парламент дем, е, пълен с демократично избрани представители. Мисля, че включването на представители на парламента в бъдещия управителен съвет ще гарантира демократичния баланс и ще даде един, една добра възможност за демократичното определяне на целите. Ще видим как точно парламента ще има свои представители в управителния съвет. Освен това, <clears throat> мисля, че участието на парламента ще легитимира дейностите на фонда. Е, външната служба каза, че парламента ще е част от работната група, която ще бъде създадена от представители на съвета, парламента и фонда. И тя ще започне работа следващия понеделник. Мисля, че това е ясен сигнал за това, че парламента ще участва в активно в дебата за определене на целите на бъдещия фонд за демокрация. Благодаря ви. А сега преминаваме към изказванията на докладчиците в Сянка. Те ще говорят от името на политическите групи. Всеки има право да говори по две минути. Първия колега за, е от НП. Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ламстарф. Аз сега разбирам, че всъщност замествам нашия докладчик в сянка от името на НП, госпожа Саифи, но аз самият е, не виждам никакви различия в нашите становища с госпожа Саифи. Е, в никакъв случай е, няма да критикувам проекта, но все пак имам няколко въпроса. Всички ние се обявяваме за това да се подкрепя демокрацията, когато го виждаме е, приятели от Беларус, от арабските страни, е, ни става ясно, че трябва да се насърчава и да се помага на демократичното развитие. Необходими са ни важни инструменти – този европейски инструмент за демокрация и правата на човека вече се е доказал на практика, както казахте вие, господин Ламстарф. Е, тогава защо се налага да създаваме нов е, инструмент, именно този Европейски фонд за демокрация? Е, който естествено ще се нуждае от съответната структура, инвентар, е, персонал и така нататък. Прекалено много стават тези е, европейски инструменти, организации, структури. Въпросът е как ще се финансират и кой ще ги контролира. Граф Ламсдорф тук ще каза, че Европейския парламент ще упражнява контрол. Това все още очевидно окончателно не е решено, но въп... няма спор, че трябва да има контрол и то много сериозен контрол. Кои ще са бенефициерите? Това ще са естествено някакви е, представители на и организации на гражданското общество, на местно равнище. Позволете ми като представител на фундация Конрад Аденауер от Германия да ви напомня, че има много-много фундации, които разполагат с е, много опит. Е, именно в страните, които са целева група на бъдещия Европейски фонд, така че ние бихме могли да се възползваме от събрание до този момент опит на фундациите, които са насърчавали демокрацията в редица страни, включително и страните, за които ще работи Европейския фонд за демокрация. Естествено, че ние в е, Европейския парламент трябва във всеки случай да определяме принципите. Благодаря ви, казва господин е, Ламсторф, благодаря ви, господин Пътеринг, благодаря ви за съветите, за идеите, за това, че ни окоръжихте. Давам думата на Вероника Декайзер сега. Аз не замесвам никого. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Аз споделям подкрепят, че трябва да оказваме подкрепа. Трябва да се окаже подкрепа за не точно този инструмент, а тази идея. Нещо, което да бъде по-гъвкаво, което да помага на възникващите нови структури в страни, които са в преход или в период след преход. Има известен недостатък в съществуващите вече инструменти и други възможности, но също споделям и предупреждението, които отправиха някои от колегите най-вече господин Пьотеринг, за това, че има възможност евентуално да се стигне до дублиране. Затова трябва ясно да се дефинира какво точно искаме. Има три въпроса, на които искам да наблегна. На първо място, тъй като ще става дума за европейски средства от части, както и за компетенции, каквито ние имаме, каква ще бъде при това положение ролята на Европейския парламент. Ние можем да, например, оказваме даваме принос при определенето на основните насоки, да оказваме контрол, но има и известно неравновесие в парламента. Има различни политически групи, които имат различна тежест. Тоест, трябва ни нещо, което да не е много отежнено, но което да почива на демократични принципи. За въпроса за дублирането. Действително, съществуващите инструменти не трябва да бъдат засегнати отрицателно, да не бъдат лишавани от средства. Ако има средства от европейския бюджет, аз искам да знам откъде идват, ако трябва да ги търсим в Европейския инструмент за демокрация и права на човека, дали ще искаме да подсилим този инструмент, откъде ще дойдат европейските средства. За сега не е ясно. Но не трябва да се пипа в инструмент, който няма да бъде компенсиран по друг начин. Трябва да се предоставя средствата пряко на местните фактори. Казва се, че е, тези различни структури имат е, различен опит. Е, да, съгласна съм, че НПО, политическите фундации, които са на място, са запознати с реалностите там и ние можем да се ползваме от техния опит. Господин Ламсдорф е предвидил такава, такова взаимодействие. Нека те да ни подават информация, която бъде разпространявана но ние политическите фундации не са неутрални нито в национално, нито в политическо отношение. Става дума и за малките, и за големите престижни фундации, каквито са германските. Не трябва да се осланяме на тези фундации за разпределението на фондовете. Те трябва да работят по начин, като, например, отворено общество. Ние трябва да насочим средствата пряко към местните участници и ще настояваме особено това да бъде изпълнено като изискване. Госпожа Лохбилер. Благодаря. Я <clears throat> мисля, че Зелената политическа група е, представи доста предложения за изменения. Аз благодаря за това, че повечето от тях бяха взети предвид. Само едно е, не беше <clears throat> взето предвид, а това е именно изменението за дупликирането на дейностите с, с е, Европейски инструмент за човешки права и демокрация. Все още обаче имам някои отворени въпроси и бих искала когато се говори за заключенията на съвета по външни работи, да се каже, че е, наистина той каза, в заключенията бе записано, че фонда трябва да бъде организиран и създаден бързо, но също така бе казано, че има много неща, които трябва да се направят и да се а, уточни точно добавената стоеност на този фонд, а именно, е, че този фонд ще реагира по-бързо и, както каза господин Виелички, че ще може да се дават много повече пари, отколкото инструмента за, европейски инструмент за човешки права и демокрация. А, <clears throat> това е нещо иновативно, то звучи добре, но как ще се реши проблема, когато се казваме добре, иновативно ще се дават пари за индивидуални физически лица, представители на гражданското общество, но по другия инструмент също имаме подобна опция. А, сега, що се отнася до Института Отворено общество? Да, наистина, критика е европейската бюрокрация, но а, ето тази седмица имахме а, голяма критика на бюрокрацията и предложения за подобряване на тази ситуация. Тази критика беше отправена от нея правителствени е, организации на тяхната конференция. Председателя, благодаря, господи, е, благодаря госпожа Лохпилер. Следващият колега е колегата Андоракис. Е, благодаря, господин председател. Нека първо да уточня. че подкрепям категорично създаването на Европейския фонд за демокрация. Още веднъж ще кажа, че тук е, става дума за е, евентуалното създаване на подобен инструмент. Не мога да разбера е, откъде проистичат тези съмнения, тези колебания, защо сме толкова нерешителни. Помня времето, в което трябваше, е, е, е, когато военния режим всъщност се установи в Гърция и свали законно избраното правителство, именно организациите, неправителствените организации бяха тези, които трябваше много бързо да започнат да действат. Така че в никакъв случай е, не бива обаче този фонд да се използва за продължаване на агресивната империалистическа политика на Европейския съюз. Фондът е, за демокрация трябва да бъде създаден така, че в никакъв случай да не дублира други организации и същевременно да допринася по нов начин. Нека да се получим от е, лошия опит в е, САЩ, в и Франция, на Социалистическата партия на Франция се е, така, противопостави на САЩ, защото се оказва, че е, оттам идва е, нежелана подкрепа за техни опоненти. В никакъв случай не бих е, толерирал едно подобно развитие на нещата в Европейският съюз. Трябва ни на такъв инструмент, който е, по силата на демократичното участие, на солидарен принцип на всички държави членки в управителните органи, да определя действията на тази нова структура. В противен случай само ще влушим положението и тази нова структура няма да допринесе с нищо за едно по-добро развитие. Благодаря, господин председател. Нека е, и аз да кажа нещо, след като изслушах различни становища. От една страна, някои насърчават създаването на този инструмент, други смятат, е, че може да се окаже, че инструментът всъщност няма определени цели и функции, които да се различават е, много от е, така, полето на действие на други структури. И че евентуално е възможно дори да се влуши положението. Но трябва да имаме предвид, че този инструмент е насочен всъщност към страните, в които е, трябва да се насърчи демократичното развитие, защото има демокрация само в зародиш и тя е много застрашена от редица сили, които се противопоставят на демократичното развитие. ако ние е, се подадем на страховете си и не създадем този инструмент, само ще насърчим противниците на демокрацията. Разбирам, че има известни съмнения и колебания, че може да се постигне, получи дублиране, че е възможно да създадем нова ненужна институция. Но вие, господин Ламстарф, предлагате е, един съвсем конкретен проект, който в никакъв случай не представлява повторение на инструмента за партньорство. Не, във вашият текст се посочва, че става дума за насърчаване на е, дълбоки и трайни демократични процеси. Тоест, ние по този начин създаваме един допълващ инструмент и разширяваме полето на действие на инструментариума за подкрепа на демокрацията. Също времено смятам, че на всяка цена трябва да потърсим начин за пряко отпускане на помощите на съответните бенефициери. Да, има рискове, колегите ги посочиха, но трябва да се погрежим за прозрачност и отчетност. Трябва да знаем съвсем точно на кого сме отпускали средствата, как са използвани и така случая Билятски е, няма да се повтори. Напротив, ние ще помагаме а такива случаи да се предотвратяват. Е, вие знаете на какво преследване и колко репресии е подложен този човек. В е, никакъв случай не бива да се бавим при създаването на този инструмент, но трябва да създадем структура, която да насърчи бързото му използване. Само така той ще бъде ефективен. Следващият колега има думата. Благодаря ви. Мисля, че се очертава една основна теза в нашата дискусия. Ще трябва да приключим вече с първите мерки. Ние всички се надяваме, че е, това приключване на първата фаза ще бъде успешно. Съжаляваме, че нямаме все още готовност с бюджета защото там ще стане е, вече по-ясно е, кой точно ще бъде е, носителя, така да се каже, на средствата. А, рубрика за Европейския фонд за демокрация в бюджета няма. Трябва да обърнем внимание на младеща и на всички тези технологии и процеси, които осигуряват достъп на младежите до развитието в е, Европа, в целия свят. Вие знаете как се развиха революциите в е, Северна Африка, в арабския свят. Именно младите хора чрез интернет е, допринесоха за едно развитие в посока на демокрацията. Трябва да се погрижим тези млади хора да имат шанс, да имат перспектива, да могат да създадат семейства, да се реализират професионално. Благодаря на господин Петеринг за това, че съвсем смело и ясно посочи какви са и опасностите, но какви са и перспективите. Демокрацията е нещо, което заслужава да се подкрепя, независимо от идеологията, но Същевременно би трябвало да помислим и за това, че няма начин абсолютно да се изчистим от политически страстия в условията на преход. Имахме много интересен дебат, но е, преводачите скоро ще трябва да правят, е, ще си тръгнат, така че може би да дадем възможност за някои заключителни бележки. <clears throat> Благодаря. Искам да се извиня, е, че моят колега трябваше да напусне по-рано. Той има заседание на съвета. Искам да благодаря на а, е, граф Ламсдорф за неговия чудесен доклад и искам да благодаря на докладчиците в Сянка от името на фонда за това, че се изказаха доста, доста положителен дух и са направили положителен анализ на настоящото предложение. Радвам се, е, че мислим в една посока. Това трябва да се подчертае. Виждам, че инициативата се очаква с интерес. Същото въже и за колегите от панелите. Надяваме се наистина да този инструмент да може да покрие някои дефицити, които видяхме в началото на тази година. Имам предвид по-адекватната реакция <clears throat> на промените в Северна Африка. Ясно е, ще има работна група, която ще се занимава с това да уточни как точно ще функционира фонда, как ще участва Европейския парламент в работата на фонда. Е, ще има много въпроси, които трябва да се уточняват. Ролята на Европейския парламент ще е силна не само в работната група, но също така и в областта на контрола, на надзора на функциите на фонда, на дейностите на фонда. Сега по отношение на средствата и на финансирането на фонда. Ние не смятаме, че фонда ще а, черпи от ресурсите на Европейския инструмент за демокрация и човешки права. <clears throat> Ние е, е, въпросът за финансирането е важен. Естествено, ние не искаме да пречим на функциите на Европейски инструмент, но е, смятаме, че, някой от, че има някои предизвикателства, с които Европейски инструмент не може да се справи, където ще се опитаме да се намесим именно ние чрез фонда. А нашата концепция е да не се объркват бенефициерите, а да се предложи да се предложат бързи пари за хора, които трябва да се организират, които трябва да е, създадат едно по-добро пространство за демокрация и плурализъм. Когато тези хора вече когато млади хора, журналисти, активисти, когато те вече са организирани, те тогава биха могли да кандидатстват за средства от, от, инструме, от други инструменти, включително Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Мисля, че ще избегнем препокриването на действията, на дейностите. Мисля, че фонда ще допринесе добавена стойност и допълнителна функция към другите инструменти. По отношение на сътрудничеството и консултациите с другите актьори и политическите фундации, ние смятаме, че е изключително важно да ползваме опита на много опитни хора, особено що се отнася, когато става дума за страни на трета. Благодаря. Thank you very much for this. Uh, Благодаря много за полезните изводи, които направихте. В заключение на това заседание искам да благодаря на секретарията за това, че организираха тази среща. Очакваме да продължим работата с колегите. В заключение искам да кажа две неща, които са важни. Крайният срок за предоставяне на изменение 15 е декември, т.е. следващата седмица. Всякакви писмени изменения трябва да се изпратят преди този срок. Следващото заседание ще бъде в понеделник в Страсбург от 18.30 в присъствието на върховният представител.